на всички. Добър ден на всички. Имаме доста сложни точки в дневния ред, които трябва да обсъдим. Проекта на дневния ред ви беше изпратен по имейла на 17 ноември тази година. Приемане на протокола от заседанията, на протоколите от заседанията. Това всичко ще намерите във вашите документи. Езиковия режим също е посочен в документите, които са ви изпратени. Искам сега съвсем накратко да посоча нещо във връзка с значението на Европейската служба за действия в областта на външната политика. Във връзка с Лисабонския договор го правя и тази служба трябва да започне да работи през април 2010. Знаете, че членовете на Комисия за външни работи са разменили мисли с върховният представител госпожа Аштън. Аз искам да ви информирам, както направих и преди това по време на заседанието на координаторите, че що се отнася до влизането в сила на Лисабонския договор, е, там имаше работна, е, работ, работна вечеря с е, господин Бузик, също така господин Ламасур и е, хора от комисията АФЕД са се занимавали по-подробно с Лисабонския договор. Аз искам още веднъж е, да посоча е, колко е важен Лисабонския договор. Защо? Защото се е, придава ново качество на работата в нашата комисия. Комисията има функция да бъде един от законодателните органи и това е много важно и за нас като Европейски парламент, които пък имаме компетенции в сферата на бюджета. Сега това са неща, които се отнасят не само до бюджетната комисия, но и по комисията за бюджетен контрол. Така че ние трябва да се намесим веднага. Аз казах вече това по време на заседанието заседанието на координаторите. Става дума за финансовите регламенти и изменението на същите. Също така важно е в институционално и политическо отношение да се обърне внимание на факта, че комисията е получила права да контролира и другите институции – това след влизането в сила на Лисабонския договор. Имам предвид най-вече върховния представител за външната политика и политиката на сигурност, също така и службата за дейност в областта на външната политика и председателят на съвета, те също трябва да бъдат подложени. Важно е да обсъдим това, защото между институционалните споразумения са на лице и смятам, като комисия още от самото начало ние трябва да получим възможност за изразяване на становище член 200 79 от Лисабонския договор орежда основно нашата дейност. Там се предвиждат финансови разпоредби, които се отнасят до контрол върху бюджета. Ние трябва да работим в тази посока и както вече беше казано по време на последното заседание, ние писменно ще изложим пред господин Бузък и до председателя на председателския съвет всички тези аргументи и нашата важна роля като комисия след влизане в сила на Лисабонския договор. Искам преди да започна с точките от дневния ред да кажа, че в 18.30 е предвиден малък коктейл. Това е нашето последно заседание преди коледа, така че пожелавам на всички весела коледа и е, щастлива нова година. Точка пета. Някои изменения в е, секретарията. Госпожа Баньов е, е, като нов асистент. Същото се отнася и за госпожа Мари Морган и госпожа Сивата. Те ни напускат. И сега а, стигаме до точка 4. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнение на бюджета за финансовата 2008 година. Общ бюджет на Европейския съюз, раздел 3, комисията. И за това давам думата на колегата, който е член на Сметната палата. Тук ли е този колега? Господин председател, уважаеми членове на Комисията по бюджетен контрол, уважаеми комисари, бих искала да представя няколко от основните заключения на доклада за кохезионната политика на Сметната палата. През 2008 година 36 милиарда евро беше бюджет, от тях 28 бяха възстановяване на средства на държавите членки. Също така бяха направени няколко такива изплащания на вече изразходвани средства през 2008 година по предходни дейности от 2007 година. Става дума за разходите за период 2007-2013. Сметната палата проверяваше редовността на плащанията през 2008 година. Системите в държавите членки, свързани с възстановяване на средствата финансови корекции, също така проверявахме и надзора, извършен от комисията. Бяха извършени проверки за периода 2000-2006 година. 57% от проектите нямаха никакви грешки. През 2007 година този дял беше 46%, обаче 43% от проектите бяха засегнати от една или повече грешки. 42% от всичките грешки, установени от Сметната палата, се подаваха на количествено измерение. Възоснова на тези грешки Сметната палата изчисли, че 11% и повече е процента за възстановяване на повече средства, отколкото е било обоснована. И сумата от плащанията бяха засегнати от грешки, свързани с отпускане на средства и условията. Затова Сметната палата успя да изчисли точната сума Разбира се, имаше и норма на грешката, която се дължеше на чисто статистически причини. И ние извършихме проверки на 41 на случай на възстановяване на средства и видяхме също, че има грешки свързани с допустимостта на извършваните плащания. И основните причини бяха следните – и посочените две причини съставят над 80% от грешките. Е, виждаме, че има нарастване на риска при обявяване на проекти, които не подлежат на финансиране. Това е особено характерно за 2008 година. Когато националните органи обявяват тези проекти, за да създадат нови разходи, те не са предмет на достатъчна предварителна проверка от националните органи. Сметната палата установи, че тези проекти бяха с повече грешки, отколкото проектите, които бяха избрани по обичайния начин. Националните органи към края на програмния период бяха под по-голям натиск да приключат проектите, оттам проистичаше и по-големия брой грешки. Държавите членки при обработването на грешки и при съобщаване за корекциите трябваше да създадат необходимите системи и да отстранят всички грешки, които бяха установени при последващия контрол. Сметната палата установи, че системите на държави членки в повечето случаи са били поне частично засегнати. Вторият, второто ниво на контрол е надзор от страна на комисията. И тук имаме информация за новия програмен период. За 2007-2013 комисията съсредоточи своя надзор върху предотвратяване на грешките и превъзновяване на средствата. Без одобрение на комисията на системите на държавите членки не могат да се извършват междинни плащания. Одитът на Сметната палата показва, че комисията е извършила процедури за одобряване и разходите по проектите са били представени на комисията преди одобрението. Да, средства не могат да бъдат одобрени и тъй като одобрението не беше предоставено, съответно не можеха да бъдат предоставени средства. Това е един от рисковете. Препоръките на сметната салата препоръчваме комисията да привлече вниманието на държавите членки към сферите, където има най-много риск, най-вече сферата на обществените поръчки. Също трябва да се гарантира, че отчетността пред комисията е подобрена. Също така трябва да се извършва одит възоснова на оценка на риска и трябва да се гарантира стрикното прилагане на коригиращите механизми по оперативните програми, там където са били основени проблеми и също така да се гарантира, че не проистичат нови грешки от този е, процес. Извинете. В случай, че всичко това не доведе до значително намаляване на грешките, комисията и другите органи на Европейския съюз, включително парламента, трябва да преосмислят начина на отпускане на средства по кохезионните програми. Благодаря. Благодаря. Комисарят за регионална политика господин Самецки и господин Спидла отговаря за трудовата заетост. Кой от вас двамата иска да се изкаже пръв? Господин председател, господин представител на съвета, почитаеми членове на Сметната палата, най-напред искам да благодаря на госпожа Калюлайт за изложението. Комисията поема отговорностите си много насериозно. За мен е изключително важно политиката за сближаване да се управлява и контролира правилно през феврари 2008 година. Ние поехме ангажимент пред комисията, като приехме план за действие за укрепване на надзорната дейност на структурните дейности. Благодарение на плана за действие многогодишната рамка започна да дава добри резултати. Последният междинен доклад, прият през октомври 2009 година, сочи напредъкът, който е постигнат. Що се отнася до финансовите корекции, комисията е успяла да върне 911 милиона евро. Това включва решение за корекции, прияти от комисията след миналата седмица и заедно с повече от 1,5 милиарда корекции през 2008 година води до общо 2,5 милиарда корекции. Разполагате с данните на екрана. Това е повишение в сравнение с 1,3 милиарда през 2006 и 2007 година, преди приемането на плана за действие. Допълнители милиард и половина предстои да бъдат събрани. В благодарение на съвместната стратегия за одит, нашият стриктен подход и намаляване на процента на грешките постигнахме резултати. Плана за действие не е оказал резултат върху процента на грешките. 11% са очевидно много висок процент, но всичко говори, че има напредък. Според Сметната палата 57% в проектите няма грешки в сравнение с 46% за предходния период. Това означава, че грешките, че броят на грешките е по-малък и са в по-малко на брой области и програми. Какви мерки предприемаме за намаляване процента на грешките? Ще спомена пет точки. Първо, наясно сме с концентрацията на грешките и насочваме надзорните си дейности върху програмите и държавите членки, които са най-засегнати. Възоснова на нашия анализ грешките са най-вече в Пулия и Калабрия в Италия и, и в някои междинни програми в Италия. Някои програми по Интерек също проявяват слабости. Във всички тези случаи ние предприехме действия веднага след установяване на слабости. Всички грешки в констатациите на Сметната палата са предмет на дейности на наблюдение страна на комисията. Искам да поясня едно обичайно недоразумение. Нередностите не означават измама. Радвам се, че няма случаи на а, измама, установена от Сметната палата за 2008 година. За нас това не е достатъчно. Ние имаме нулева толерантност към измамите. Второ, приехме активна стратегия за приключването на програмите 2006-2008 година. Ние сме убедени, че тази стратегия дава резултат. Комисията скоро ще ви представи доклад, който сигурно ще покаже че оставащия среден риск от грешки за периода 94-91 година е много малък едноцифрено число. Това означава, че корекциите, които са част от многогодишната система за контрол, намаляват процента на остатъчни грешки в сравнение с годишните грешки, наблюдавани от Сметната палата. Ние ще направим оценка на риска от грешки за останалата част от периода и с радост ще го направим заедно с Сметната палата. На трето място. Ние сме осигурили гладко начало на периода 2007-2013 година заедно с държавите членки. Ние сме инвестирали в, в, в ефективността на системите за управление и контрол, използвайки методология, подобна на тази на Сметната палата. Ние анализираме проектите от 2007-2013 година, за да имаме представа за процента на грешките. Предварителните резултати показват, че засиленият контрол за новия период дава резултат. Най-вероятно процента на грешките ще бъде под 5. Четвърто, надяваме се годишните обобщения ще бъдат ценен инструмент за наблюдение. Ние разработихме насоки, за да насърчим държавите членки да поставят акцент върху гаранциите. Ние се надяваме, че ще се подсили нормативната база за годишните обобщения и се надяваме да работим заедно с вас, за да, укреп... за да се засили националната отчетност. И накрая през 2009 година ние предприехме действия насочени към упростяването. Комисаря Спидла ще предостави повече информация по този въпрос. Напълно съм съгласен с препоръката на Сметната палата и ние вече ги прилагаме на практика. Въвели сме всички необходими инструменти, за да използваме превентивни инструменти и да намалим процента на грешките. Данните сочат, че се движим в правилна посока и ще продължим да работим, докато тези мерки дадат резултат. Благодаря за вниманието. Благодаря господин комисар. Давам думата на комисария Спидла. Господин председател, дами и господа, благодаря много за възможността да се изкажа днес пред вашата комисия. Колегата Самецки обобщи основните моменти, свързани с нашата дейност и отговора на комисията. За това ще се съсредоча върху Европейския социален фонд. Както знаете, комисията представи своя план за действие с цел да подобри надзора върху споделеното управление на фондовете. Този план отрази и препоръките на вашата комисия. Като част от този план ние също така искаме да гарантираме замразяване на плащанията и по-стрикно извършване на корекциите. Радвам се, че в този си доклад Сметната палата отразява увеличения брой на замразяването на средствата и исканията за корекции. Вие току-що чухте от господин Самецки, че комисията продължи тази своя политика през 2009 година и също така вие чухте конкретните цифри. Що се отнася до Европейския социален фонд в сравнение с предишните годишни отчети, виждаме някои положителни промени. Например, Сметната палата установи само 9 грешки от общо 49 проверени проекта. От тези 9 грешки само 4 се смятат за подлежащи на количествено измерение и имащи финансови последици. Затова смятам, че докладите за годишната дейност съдържат много ясна и целенасочена оценка на високорисковите програми в държавите членки. Като цяло е ясно, че процентът на грешките остава проблем. Крайната цел на плана за действие е да се намали процента на грешките и господин Самецки изброи какви мерки ще бъдат предприяти. 2007-2013 е периода, в който ще укрепим правната уредба, за да можем да работим дори още по-добре. Основните раз разпоредби предвиждат предварителна проверка както на системите за контрол на държавите членки, така и национални стратегии за аудит на националните програми. През 2008-2009 година Европейската комисия работеше много усърдно по въвеждането на тази система. Също така комисията работи върху принципа упростявай внимателно тази цел помага на комисията да въведе упростена финансова рамка за 2007-2013 година, както за администрациите, така и за бенефициентите. Възможността да се заявяват непреките разходи беше създадена за Европейския социален фонд в началото на програмния период и с радост отбелязвам, че повечето държави членки се съгласиха с предложението комисията да извършат упростяване на системата. Надявам се, че това ще продължи и упростяването на системата ще бъде приложено и към Европейския фонд за регионално развитие. Това е заложено в стратегията за 2009 година. Що се отнася до реализирането на разпоредбите, продължаваме сътрудничеството си с експертите от държавите членки. Що се отнася до предложението на комисията по измененията към общия регламент, в момента в съвет и парламента се извършва дебат. Ние смятаме, че като цяло извършихме всичките мерки по упростяване, без да размиваме основите за рамката за управление за периода 2007-2013. Разбира се, още има някои неща, които трябва да се подобрят. Европейски социален фонд работи в условията на огромна финансово-економическа криза от 2008 година и се подпомагат хората, особено хората, които са загубили нашите, е, своята дейност. Това подчертава нашата дейност насочена към укрепване на Европа на солидарността. Ние трябва да гарантираме реална солидарност. Затова я вярвам, че през следващите месеци трябва внимателно да обмислим бъдещата организация на споделеното управление – и укрепването на връзките между Европейската стратегия за заедост и Европейския социален фонд. Трябва повече да се съсредоточим върху реалните постижения, които благоприятстват нашите граждани. Това трябва да бъде в центъра на нашето внимание. Дами и господа, с радост ще отговоря на вашите въпроси. Благодаря ви. Благодаря. Благодаря, господин Спидла. Господин Либарски, вие имате думата. Благодаря, господин председател. Един кратък предварителен комисар. Знаем, че с новата комисия всичко ще се промени и имаме възможност да се получим от натрупаният опит. Първият въпрос, който искам да задаме. Господа комисари, защо е толкова висока частотата на грешките при транзакциите? Това означава, че почти половината от всички плащания са погрешни. Когато процента на грешките е толкова висок, как можем да сме сигурни, че цифрата 11% е правилна, що се отнася до финансовото въздействие. Докладът също така говори за 43% при а, проекти а, в а, точка 6.17. Chi vuole rispondere dei commissari? Кой иска да отговори? Честотата на грешките, установена в хода на доклада, намалява в сравнение с предишните години. Мисля, че това е фактическо наблюдение, е, което говори за положителна тенденция. Защо процента остава висок? Защото дейностите и сделките по Европейския социален фонд и фонда за териториално сближаване са сложни. Става, там става дума за голям брой получатели и голям брой институции. Ето защо има възможност в тази верига на различни дейности, различни субекти, някои институции, някои лица да допуснат грешка. Вторият въпрос. За 2006 година цифрата 12% грешки е се равнявала на 12 милиарда. За 2007 11% се е равнявала на 5 е милиарда евро. Каква е сумата, която съответства на 11% за 2008 година? 2,7 или 4? И правилно ли е да съберем тези суми заедно, за да получим обща картина за последните три години. За 12 милиарда ли става дума или за 14 милиарда? Не съм съгласен с това тълкуване. Процента за грешките през 2006 и 2007 година се превръща в конкретна сума. Що се отнася до цифрата за 2008 година, 11% грешки са резултат от адаптиране на метода прилаган от Сметната палата. Комисията не познава параметрите на този метод, но аз не поставям под въпрос неговата надежност. 11% е разчет, прогноза направен от, направен от комисията през 2008 година. Този разчет дава момент на снимка, направена от Сметната палата. Тази, год... Тази цифра обаче не може да се използва, за да се изчислят финансовите корекции за 2008 година. Финансовите корекции не, не са 11%. Както обясних по-рано, поради различни процедурни стъпки през следващите години някои от тези грешки ще бъдат обяснени, някои от разходите ще бъдат заместени с такива, в които няма грешки. Ето защо окончателната сума за грешките с 2008 година сигурно ще бъде по-ниска, отколкото споменатите 11%. Благодаря, господин комисар. Третият въпрос е колко пари бяха възстановени в края на 2008 година, защото с плана за действие са били възстановени средства до чак до 1999 година и от кои страни са, най, са възстановени най-много средства – и какви суми трябва да бъдат възстановени след 2006 година, но не са били възстановени. Well, uh, I, I... Ще трябва да повторя цифрите, които бяха показани. Общата сума на финансовите корекции, възстановени от фондовете. Социалния фонд за регионално развитие и кохезиони е 1,3 милиарда евро. Корекциите, направени до сега и възстановените средства за периода 2008-2009 е 2,47 милиарда евро. Както споменах, предстоят корекции на сума 1,2 милиарда евро и за 2008 2009 година като цяло ще имаме 3,7 милиарда евро. Що се отнася до сумата на средствата, възстановени от отделните държави членки, данните показват, че трите основни държави членки, където сумите бяха най-големи за периода 2000-2006. Това са Испания, Италия и Гърция. Много ви благодаря. Ако позволите, господин председател, ще задам моя въпрос. Получихме писмените ви отговори и получихме позицията, че 224 милиар, милиона евро са били разходвани за научно-изследователска дейност. Не знам правилно ли разбрах, но вие възстановихте 3,7 милиарда или милиона? И, господин комисар, какъв напредък е постигнат при съвместното наблюдение на разходите за външни действия? Защото ние сме изненадени ние сме изненадани от процента на грешките. Той беше посочен, че в миналото е бил 17%. Видяхме, че процентът е намален и се радваме на това, но как стана това възможно? Благодаря ви. Прего. Заповядайте. първият отговор, че таблицата в писмения отговор по показва цифрите в милиони евро, така че основната сума, общата сума е, разбира се, 3,9 милиарда евро. Що се отнася до външните действия, не съм много сигурен, че сме се разбрали. Това е портфел, който се отнася до отговорности на друг комисар и аз не съм в състояние да отговоря на този въпрос. Външната дейност не е в моя портфейл. Благодаря ви. Разбрах, че това не е вашия портфейл, но просто видяхме, че това е втората сфера, в която има определена чувствителност. Благодаря ви, господин председател. Сега вече можем да дадем думата на другите колеги за въпроси. Благодаря ви. Господин Хаджимар Какис. Първо, искам да благодаря на двамата присъстващи комисари за изнесения доклад и искам също така да изкажа похвала, че по принцип цифровите данни са се подобрили. Това се отнася за двете сфери, най-вече за ресора на господин Спидла, наистина това, което видяхме като доклад на Европейската сметна палата е нещо много добро. Също и по отношение на Белгия, но аз ще се върна по-късно пак към тази тема. Първо, за нас е разбираемо, че вие имате различна методология. Това е разликата между снепшотс, което прави Европейската сметна палата и дългосрочния анализ. Тоест, в единия случай ставаме дума за случайна извадка, за другия случай за дългосрочен точен анализ. Това са различни методологии, работи се с различни цифрови е, данни и е, естествено прави впечатление, че когато вие, е, господин комисар Самецки, говорите за 0,11%, е, където става дума за е, подозрение за извършена измама, е, за този процент се крият е, е над 7 милиона евро. Виждате, че сумата никак не е малка. Освен това, мисля, че в даден момент трябва да говорим за приемане на обща методология. Тези искания не са нови, но все пак трябва да имаме еднаква методология, за да можем да координираме нашите действия. Това е нещото, което е важно. Ние можем да дискутираме по това какво ще се санкционира, но нейминг и чейминг, това е нещо към което трябва да се стремим. Комисията е положила положила усилия за подобряване на цифровите данни. Там, където няма обвинител, където не се очакват наказания, е напълно ясно, че държавите членки ще продължат да работят както до сега и затова аз смятам, че е, правилният път е, е да е, си отговорим на въпроса кога на хоризонта ще се зададе шанс за създаване на обща методология. Господин комисар Самецки, вие им споменахте годишното обобщение, годишния преглед, обаче той не е достатъчен. Преди един месец имахме едно изслушване, където е, всъщност е, се доказа, че е, ефектът е много малък от това годишно обобщение, от този годишен преглед и кога можем да очакваме комисията да окаже натиск върху държавите членки, всички да подпишат на National Management Declaration, националната декларация за управление. Нидерландия даде добър пример с това и мисля, че и другите трябва да я последват. Господин Самецки, аз искам да ви попитам дали все пак не е добре да се направи едно пилотно проучване, пилотен тест в малък регион, примерно в Германия, където да се приложи обща съвместна методология на регионално ниво с регионалните компетентни компетентни органи, за да се види дали ще проработи или не. Аз, например, бих ви е, предложил за Арланд. Това е регион, който е доста прегледан и там бихме могли да направим това тестово проучване. Е, един милион жители има за Арланд, има доста средства, които се отпускат там от бюджета на комисар Самецки, така че можем да проведем там проучването. Конкретен въпрос към комисара Шпидла. Имаше проблеми в ресора, за който отговаряте съвсем малко, Шведия, Швеция съвсем малко, но основно Белгия. Защото в Белгия имаше проблеми в ЕНО, в Валония с с един проект, за който отговаряте вие и моят въпрос е как подхождате към подобни случаи, какво правят вашите служби, за да установят, че средствата не са използвани ефективно или дори са пренасочени по погрешен начин. Благодаря. Комисията има думата. Мисля, че постулатът за обща методология е напълно валиден. С голяма радост бихме работили с сметната палата, така, щото двете системи да се сближат максимално, а при възможност да се обединят. По-конкретно Бих искал да използвам тази възможност да изразя нашата надежда, че Сметната палата ще може да участва в едно бъдещо начинание, което е оценка на разходите възоснова на извадка за периода 2007-2013 година и да видим дали новият механизъм а, функционира добре или не. Надяваме се, че функционира добре, но ще се радваме Сметната палата да участва в това съвместно начинание. Що се отнася до възможността за поименно посочване, това е похват, който вече се използва. Аз вече споменах някои страни и региони, така че нямам нищо против този похват да се използва по-широко. И най-сетне бих искал да уверя комисията, че генералният директор за регионална политика положи много усилия за да се подобрят резултатите на държавите членки в областта на управлението и контрола. Генералната дирекция организира няколко обучения за онези, които работят в трансферите на финансови средства. Разработени бяха насоки и друга информация, която би трябвало да помогне на държавите членки да разберат по-добре правилата и процедурите. Организирани бяха семинари за службите, имащи отношение към този въпрос и ще продължат да правят това, за да може информацията по положителния опит да достигне до всички, които работят в областта на управлението на структурните фондове. Господин комисар Шпидла. Вие споменахте проекта ЕНО, Искам да кажа, че подаващите се на количествено измерение грешки, установени от Сметната палата в сферата на Европейски социален фонд, възлизат на 170 000 евро. И най-голямата част на тези грешки се пада на Белгия 88 000 евро и грешките там са били причинени от използването на европейски средства за други дейности, не свързани пряко с проекта. Установихме тази грешка. Започнахме съответната процедура спрямо Белгия и преди 7 години Случаят беше приключен след като грешката беше отстранена. Това означава, че 88 000 евро са били коригирани, случаят е приключен и тези средства не са изгубени. Това беше грешка в системата. Затова проведохме обучение на бългийските органи с цел да се избегнат повторения на подобни случаи в бъдеще. Благодаря ви. Благодаря ви. Заповядайте, колега Ван Бранде. Eh, Благодаря, господин председател. В Нидерландия, за съжаление, намалява ентусиазма по отношение на европейската идея и е, една от причините за това не на последно място са цифровите данни, е, които имаме за Кохезионния фонд. За това моят въпрос е, към господин комисаря е следния. Обикновено това са все едни и същи държави членки, е, при които процентът на грешките всяка година е висок. Не може ли комисията в даден момент да призове тези държави членки да преустановят тази практика. Имам предвид да упражни натиск върху тях, например чрез спиране на плащанията. Не смятате ли, че това може да има ефект? Второ, тук става дума също пак за а, съпричастността към европейската идея. Ние говорим всички за а, законност, обаче за Европа е важно да постигнем и поставените цели. И за това искам да а, помоля господин комисар да се спре накратко и на тях. Как смятате, господин комисар, че могат да се постигнат по-добре целите на кохезионната политика? По първия въпроса е дали е възможно да се окаже повече натиск върху държавите членки и да се използват допълнителни средства за въздействие и за дисциплиниране, ще кажа, че тук се подчиняваме на финансовия регламент. Не можем да се държим по начин, който е различен от е, правната уредба. Не можем да замразим плащанията в случай, когато нямаме сериозни, съществени основания за замразяване. Не можем да прекратим финансирането, ако нямаме сериозни основания за това. Затова, ако искаме да запазим законосъобразността на цялата дейност на комисията и държавите членки, трябва да действаме в съответствие с финансовия регламент. Да, има някои възможности за оказване на да, натиск извън обичайната ни практика, но всъщност това са неща, които е много трудно да бъдат предприяти. Ефикасността е много важен въпрос. Ефективността надхвърля рамките на въпроса за съобразността и редовността на финансирането. Преди два дни бях на 6-та европейска конференция за оценка на структурните фондове. Конференцията се организира от комисията на всеки две години. И имаше много разгръщена дискусия за необходимостта да се включи ефективността или ефикасността на използването на европейските средства от страна на държавите членки. За да се увеличи обаче ефикасността, ние първо трябва да знаем повече за това, колко ефективно се постигат целите. А за да разберем това, ние трябва да имаме политика, която е насочена към конкретни резултати и която има вградени в себе си количествени целеви показатели, които да бележат дали е постигнат успех или не. През последните седмици и месеци на моята дейност като комисар, аз предложих определени насоки и мерки, които да бъдат предприяти в бъдеще, които да доведат до това, че политиката е повече насочена към конкретни показатели и резултати. По този начин ще може да се измерва и да се възнаграждава ефикасността и ефективността на използването на средства. Разбира се, като цяло съм съгласен с това, че трябва да бъдем по-добре информирани за това, до каква степен се постигат целите. Грация. Благодаря. Благодаря, господин председател. Няколко най-напред искам да благодаря на двамата комисари за обясненията, които ни дадоха. И заедно с казаното от господин Кала става ясно, че нещата вървят в добра посока. Искам да кажа на Сметната палата, че ценим техния доклад който е добър, добра основа за работа. Няколко е, забележки. Първо, няма измама. Важно е да се каже това. Зададахме въпросите към комисарите, отговорите са ясни. Що се отнася до грешките, трябва да кажем на комисия, че когато Сметната палата напише, че голям брой грешки са свързани с сложността, на правилата, комисията отговаря в параграф 136, че грешката е на законодателя. Искам да ви кажа, че в този случай Европейската комисия носи солидарна отговорност за законодателството. Следователно всички ние трябва да осознаем, че трябва да сложим край на генерирането на сложност. Това не е грешка само на Европейския парламент. Трябва да се сложи край на тази европейска сложност, защото гражданите са отчаяни. Има много сектори, особено в научната дейност. Европейската тематика става все по-непопулярна. Това е първата ми забележка. Що се отнася до 11%, аз не мога да разбера, дали, да разбера дали става дума за загубени пари или за грешки. Може ли сметната палата да ни каже дали става дума за загубени пари там, и, или пък това е процент на грешки? Мисля, че е необходимо пояснение по този въпрос. И да реагирам на нещо казано от Сметната палата, е, става, аз ставам с впечатлението, че това са загубени пари. Едно предложение, не знам е, какво мисли Сметната палата, може ли да да се разработи един специален доклад за отделните периоди, например 2000-та, 2006-та, за да сме наясно с сумите, които са загубени, какви са финансовите корекции. Разбирам, че Сметната палата е длъжна в съответствие с договорите да разработва докладите на годишна основа. Само, че с натрупаните корекции финансовите загуби стават по-големи, отколкото ни се представя. Друго наблюдение по Европейския социален фонд. Аз нямам конкретни въпроси. Въпросът е зададен в смисъл кажете ни процента на грешките. Бих казал на Сметната палата, че в, в е, е, че е добре, когато се казва, че в кохезионната политика има сериозен процент на грешки. За селското стопанство се казва, че там няма а, такива резултати. Що се отнася до грешките и а, кохезионния фонд, създава се впечатлението, че има концентрация на грешки. И това е или натрупване на, няк... на поредица от дребни грешки, или пък а, няк... по-малко набройно сериозни грешки. Аз си задавам въпрос за 11%. Дали тези 11% са като 8, 9, 10% или пък има случаи, в които има 100% грешки. Защото можем да си зададем въпроси, въпроса дали в някои държави членки висшестоящите органи дава, издават инструкции и след това се стига до грешки Тоест, интересуваме проблемът с концентрацията на грешките в определени проекти. Можем ли да направим една екстраполация? Това са моите наблюдения. Заповядайте. Сега, по сложността на управлението и контрола и съответните правила, сложността на правилата за управление постепенно е нараствала. Вероятно това е резултат от предходна дейност с цел правилата да бъдат максимално точни и прецизни. Но опитът показва, че това не ни предпазва изцяло от това да правим грешки. През последните един-два месеца се опитваме да упростим правилата, също и в отговор на економическата рецесия и финансовата криза. Комисията одобри две предложения за упростяване – на правилата за структурните фондове. Едното правило вече влезе в сила, другото сега се обсъжда съвместно с парламента. И в двете правила една от целите е да се упростят процедурите и правила, отнасящи се до, до управлението на структурните фондове. Що се отнася до оценката на реалните грешки за периода 2000 на 2006 година, мисля си, че ще бъде много ценно да имаме един такъв специален доклад и И също така ще подчертая, че службите на комисията ще се радва да участват в подготвянето на такъв доклад ние смятаме, че такъв доклад може да бъде изготвен само след като всички програми са приключени. Но, разбира се, с удоволствие ще си сътрудничаме с Сметната палата в това отношение. Що се отнася до процента на грешката и реалното изражение на тези 11%, вече се опитах да обясня моята позиция. Единственият начин за постигане на напредък, може би е да помолим члена на Сметната палата да обясни как се прилага тази методика и точно каква е разбивката на процента на грешката. Благодаря. Комисар Шпидла. Искам да поясня въпроса дали сумата, до която стигнахме по статистически начин, означава загубени средства. Сметната палата и двамата комисари казаха ясно, че за целия период няма измама. Вторият въпрос е дали тази сума означава загуба. Споменах Белгия и казах, че 88 000 евро са били коригирани и са били върнати в европейския бюджет. С други думи, тук няма загуба. Второто, което искам да спомена е един сериозен случай е, е от Европейския социален фонд. Става дума за Франция. 73 000 евро беше сумата и в резултат на грешки или по-точно различни концепции, които се използват в информационната система, съфинансирането финансирането е било грешно отчетено, но в месеците след това грешката е била коригирана автоматично. С други думи, не е имало загуба, но при всички случаи е имало е, измерима загуба, е, измерима грешка. Така че има грешка, но няма загуба. Не можем да кажем, Не можем да кажем, че има чиста загуба. Само, че ще трябва да изчакаме до окончателното приключване на случая. Що се отнася до предложението да се раздели Европейския социален фонд, аз мисля, че това може да бъде обосновано, тъй като Европейския социален фонд е предназначен за различни получатели – Идеята звучи логично, но в момента нямам ясен отговор. Що се отнася до упростяването, да, създаването на нови системи предполага анализ на тяхната практичност от самото начало, за да избегнем прекомерно осложняване. Но аз смятам, че в усилията за упростяване до сега варианта глобална сума за някои текущи разходи, упростяването би означавало да не се, да не се е, установят е, е, нередности в три, от, в три четвърти от случаите. Друг въпрос беше свързан с ефективността. Аз мисля, че ефективността и ефикасността могат да бъдат оценявани по различни начини. Но този въпрос изисква допълнителен размисъл и трябва и една добре осмислена методология. Само, че методологията е твърде осложнена. Благодаря госпожа Калилайт от Сметната палата. Благодаря господин председател за думата. Нека и аз да кажа няколко думи в отговор на казаното от депутатите. Сметната палата е не е използвала модела за гаранция, тъй като това е твърде скъп модел. Не, не мога да бъда обя... не мога да обещая, че приключванията ще у... бъдат аудитирани по този начин, но ще обърнем внимание на приключванията. 11% имаше много въпроси. Как стигнахме до там? Ние сме разгледали 24 и 28. Направили сме екстраполация възоснова на установените грешки в тези проекти. Мисля, че без да навлизаме в статистически подробности, най-доброто доказателство, че методологията е правилна, е стабилността на резултата за кохезионната област през последните три години. Резултатът резултатите си приличат и това съответства на, на, на това, че ние аудитираме едни и същи проекти. Сега Европейски социален фонд, Европейския фонд за регионално развитие. Искам миналата година Европейският социален фонд не показа много по-добри резултати. След като установим по-добра тенденция, можем да погледнем на въпроса по-внимателно, но в извадката от 120, 180 би било статистически е, необосновано да направим е, такова разделение. Управленския модел за двата фонда е, е горе-долу един и същ. Благодаря ви. Госпожа Аяла Сендер. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря за това, което представи нашия докладчик и също за плодотворния диалог и за е, отговорите, които дадоха двамата комисари и представителя на Сметната палата. Аз искам да попитам двамата комисари дали в момента ако се стигне до забавения по отношение на структурните фондове, дали ще остане нещо от времето преди 2000-та година. Тогава имаше една страна с доста висок процент проблеми, ако мога така да ги нарека, за да не кажа нещо друго. И искам да попитам какво беше направено междувременно и то, ако може, възможно най-подробно да ми бъдат предоставени тези сведения. При един въпрос към господин Спидла съвсем ясно беше попитано в миналото Ставаше дума за Испания. Е, просто тук трябва да е, минем през нашия собствен катарзис. Мисля, че ясно трябва да назовем проблема. Какви е, са отраженията още там от този проблем, който отдавна е преминал? Това искам да науча. И искам също да каж, да, на комисар Самецки. Той е в края на своя мандат, но все пак искам да го помоля да отговори във връзка с поставените въпроси и да а, посочи примери за времето преди 2008 година т.е. периода 2000-2006, той говореше за две южни страни, обаче не каза нищо за Обединеното кралство. И аз искам да напомня, че цифровите данни, които бяха представени, също могат да доведат до объркване. Още веднъж е, искам да. Е, попитам това, защото от 5 години поставям този въпрос. Ако ако при фондовете а, се приеме, че държави, при които а, сумите са от порядъка на милиарди, а други държави а, тази цифра 1 е до 5 като Обединеното кралство, те създават проблеми. Изобщо а, каква част от средствата от този фонд са е, изразходвани и доколкото ясно виждам на таблицата, господин Самецки говори само за първите две таблици. Е, господин Спидла, аз му благодаря за това, което ни е, даде в последната таблица, обаче проблема е, че периода обхваща времето до 2006 година и не е кохезионния фонд. Цялостната сума е много по-висока и се надявам, че следващата година най-накрая ще получим всички сравнителни таблици защото ако направим сравнение между Испания с малко над милиард и разбира се, това е голямото цифра, която просто се набива на очи. То тогава има пък и други страни, при които тази цифра е 56 за периода 2006 тогава процентът на грешките е повече от 1%. Обединеното кралство там цифрите са много по-малки, много по-дискретни, обаче като цяло там става дума за 17 милиона. Това са 0,9% проблеми, следователно има навсякъде и аз желая, за да могат да разберат и гражданите това и да не объркваме повторно нещата. Ние сме на добър път и докладът на Сметната палата не трябва да предизвиква скандал, че ето на ние не вървим в правилната посока. Този доклад точно това показва, че средствата на дънакоплатеца трябва да се изразходват целесообразно, за което искам да бъдат представени добри сравнителни таблици. Значи винаги упреците са се към южните страни, а другите се забравят, въпреки че като се погледнат процентите, те са почти сходни. As, as um, Що се отнася до финансовите корекции за период 94-99 година, вече почти вече сме взели всички решения, свързани с това. Остават само няколко решения, които ще бъдат взети до месеци, но с едно условие искам да кажа, че има решения, които са оспорвани от държавите членки и те са отнесени до Съда на Европейските общности. Така че ще има няколко случаи, които ще бъдат финализирани по-късно. Що се отнася до точността на данните, които се съдържаха в таблицата, представена на вашата комисия, искам да подчертая, че не споменах Обединеното кралство, не предумишлено. Аз споменах само три страни, защото тези три страни като цяло най-вече се откоряват, що се отнася до мащаба на грешките. И на четвърто място е Обединеното кралство. Обаче Обединеното кралство доста изостава, ако мога така да се изразя, от трите страни, за които говорих Испания, Италия и Гърция. И Обединеното кралство, както казах, е на четвърто място но на доста голямо разстояние от първите три страни. Разбира се, смятам, че в бъдеще трябва да ви предоставяме по точни данни, които показват не само финансовите корекции, но и относителната тежест на финансовите корекции, т.е. разпределението за отделни държави. т.е. относителните тегла на тези корекции трябва да бъдат представени и определено следващия път ще го направим. Комисар Шпидла, врега. Е, заповядайте, комисар Шпидла. Моят първи отговор е на въпроса за това как сме приключили, доколко сме приключили периода 94-99, отговорът е 94% от всички програми са финализирани и частично сме приключили или още остават 73 програми. Има доста причини, които са свързани, например, с съдебно производство, в определени държави членки. Също така има някои крайни срокове, които могат да са относително дълги. Също така беше зададен въпроса за Испания. Случаят с Испания беше проучван от ОЛАВ през 2003 година и през 2004 случаят беше закрит. През 2002 година медиите отразяваха този случай много обширно и той отново излезе на повърхност на 9 ноември тази година. Формулировките бяха идентични и очевидно журналистите просто са използвали някакви стари данни. Да, наистина този случай с Испания беше доста мащабен и за това комисията предприе всички възможни мерки, създаде също така и целева група за разследване на случая по същество. Постигнахме съгласие с Испания и това споразумение предвиждате 105 милиона евро като корекции и блокиране на 2,3 милиона евро. в момента очакваме действия от страна на испанското правителство. Корекциите вече са извършени през 2004-2005 година. Те бяха извършени, така че тази част е приключена. Нова система за финансиране вече се прилага и беше извършено допълнително обучение. През 2004 година програма, която беше доста мащабна. Беше наистина една програма, която изобилстваше от грешки и тя беше за това проучена от Генерална дирекция за етост. Също така беше отделено значително внимание на тази програма и от страна на Националната сметна палата на Испания. Така че можем да кажем, че тази програма е под контрол и тя се наблюдава и то много внимателно. Мога да ви уверя, че наистина много голямо внимание се отделя на тази програма и се осигурява отчетност. Искам да кажа, че всичко това е направено в сътрудничество с съответните испански органи. Благодаря, господин Граси. Госпожа Граси. Благодаря. Господин председател, аз мисля, че процедурата по освобождаване е от отговорност като че ли достига границите на своя капацитет. Е, аз само отчасти успях да проуча това, което беше представено. Съжалявам би било, може би, по-добре, ако 24 е, часа преди това имах отговорите, за да мога да се занимая по-подробно с тях. Е, и ние проведохме дебат, е, като накрая възникнаха един или друг въпрос сега. Аз искам да се обърна с четири точки към двамата комисари. Първо, тези мини да, с които комисията се занима тази година и при социалния фонд също имаше някои моменти. Това би било много по-интересно за нас, защото комисията взима повече случайни извадки, отколкото Европейската сметна палата. И би било интересно как двамата комисари оценяват е, всъщност е, възможността е, за използване на резултатите. Аз, гледайки социалния фонд и примерите, които е дал Сметната палата за него, при мен настъпва подозрението, че едва ли може да се направи много с тези неща. Защото всъщност надежността, която ни е необходима, като че ли тук не е напълно дадена. Това е първият ми въпрос във връзка с мини. Втори втори въпрос във връзка с Гърция. От Гърция научаваме, че Гърция просто проявява много творчески заложби при подправяне на статистически данни. За нас е много интересно да научим каква комисията смята да прави, какви гаранции ще изисква от Гърция, че статистическите материали, които тя предоставя, са истинни, данните в тях, защото очевидно до сега има случаи, които доказват обратното. И третият въпрос се отнася до Испания сега, като погледнем всички документи, които са на лице, също и доклада за Кофехизионния фонд, веднага прави впечатление, че Испания излиза от кръга на а, тези страни, които ползват а, средствата, защото а, от Кохезионния фонд, защото те имат 27% от средната покупателна сила в Европейския съюз, т.е. вече средствата от Кохезионния фонд те не могат да ги ползват. И сега аз аз мисля, че тук са допуснати някои грешки, защото Кохезионния фонд служи за подпомагане на страни. И ако не, тогава вече тези средства трябва да се предоставят на страните, които имат нужда от тях. Просто в случая нямаше нужда да се връщат тези пари, а да се разпределят по друг начин. Следващата точка, що се отнася до Германия, а и до Испания, имаме най-големи проблеми при съобщаване на нередности начина, процедурата, по която се съобщават тези нередности, се поставя под въпрос и аз питам комисарят какви е, крачки, е, какви мерки е предприял за подобряване на тази процедура. Има тук един е, метод, според който се е, използват е, определени методи за подобряване, но е, тъй като до момента това не е факт, аз мисля, че трябва да се вземат мерки. Имаше доклад по собствена инициатива на колегата Рисодо, той вече не е в парламента и в този доклад парламентът е изисквал да се приложи спрямо Германия и Испания производство по нарушаване на основните договори на Европейския съюз. И четвърто, в доклада на генералния директор на регионалните въпроси на страница 42 там се посочва една статистика за финансовите корекции за 2008 година, Кохезионен фонд, структур фонд и така нататък. Там има функции, които въобще не са включени. Що се отнася до новите държави членки, разбирам обаче, има държави членки, които са получили много средства, като Ирландия, а там няма никакви цифрови данни за нея, просто страната не фигурира. Също и за другите страни, които не се появяват.

аз а, мисля, а, че а, и за тях въжито в случая а, ме интересува Ирландия, какви средства тя е получила от Кохезионния фонд. След това в а, доклада на генералния директор по а, социалните въпроси е, се посочва нещо за контролните системи в България. Това ме интересува, защото тази система до сега не е валидирана и а, по тази причина няма и резерв и затова аз питам кога а, ще бъде извършено това валидиране, за да могат и там вече да постъпват плащания. Благодаря. Um, as По въпроса за надежността на данните и статистическите данни за държавите членки, да не забравяме, че в този случай данните, анализирани от комисията и одитните служби на комисията и сметната палата, са различни от данните, анализирани економическите и финансови служби на комисията – Познавам проблема с статистическите данни на някои държави членки. В този случай обаче става дума за различни данни. В, при, в регионалната политика работим с транзакции, плащания. Раз, това е различно от статистическите данни, събирани от националните статистически институти на държавите членки. Така че обекта на нашия интерес е различен. И тогава, когато нямаме съмнение за грешки, не поставяме под съмнение надежността на статистическите данни, предоставени от държавите членки. Одитите, които се осъществяват, имат за цел да установят грешки. Тогава, когато бъдат установени грешки, те се коригират. Или от държавите членки, или от комисията под формата на финансова корекция. По втория въпрос, дали в някои случаи грешките се запазват и дали не е необходим някакъв механизъм за намаляване на финансирането за тези страни. Би трябвало да кажа, че в два случая, е, един от тях беше споменат от вас, това число Испания, е предвиден механизъм за постоянно, за непрекъснато намаляване на средствата. Тоест, двамата получатели ще получат намаля, намален, намалени суми до 2010 година под формата на бюджетни кредити за поети задължения. Що се отнася до Ирландия, ще трябва да проверим информацията и да видим защо тя липсва, що се отнася до България. Там си, там си остава проблема с съответствието и оценката. Много от програмите, които бяха проверени, е, докладите на, държ... на българските органи бяха отхвърлени от нашите служби. Междувременно правителството се смени, сега е на власт ново правителство, ние водим засилени контакти с него и се създава впечатление за значителни административни и организационни промени. Според това според информацията, с която разполагам и според моите оценки, новите стъпки, предприяти от българското правителство, са обещаващи и новите мерки поставят акцент върху необходимостта от добър управленски контрол. Смятаме, че тези усилия, които ще получат подкрепата на комисията, ще дадат положителни резултати през следващите месеци. Само, че това е, са по-скоро е, първи впечатления, отколкото убеденост. Благодаря. Благодаря. Искате ли, те, искате ли да се изкажете, господин комисар Спидова? Първият въпрос, на който ще отговори е мини ДАС. Искам да кажа, че това беше интересно проучване, чийто резултат е ясен, а именно новите правила за новите рамки доведоха до положителни промени Можем обаче да заключим, че всяка методология си има своите граници, така че не можем да кажем, че сме постигнали окончателната цел. Начинанието е интересно, опитът е интересен, той говори, че сме на прав път. Мисля обаче, че би било преждевременно да правим предварителни заключения на този етап. Що се отнася до Гърция, Сметната палата а, при последния одит не е констатирала грешки, така че от тази гледна точка Гърция е една от най-добрите държави членки, що се отнася до България през периода до 2006 година България не е теглила никакви средства, не е получавала никакви средства. И ако не намери, така че не можем да намерим данни в декларацията от генералния директор. За новия период нямаме е, декларация уверение, Declaration of Assurance, така че от тази гледна точка България все още не е получила финансиране. Благодаря. Ге? Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, ние се намираме в малко шизофренна ситуация като Комисия по бюджетен контрол, защото ние сме тези, които отговаряме за правомерното извършване на проверки в тази сфера. Ние дискутираме за измерване на показатели, постигане на цели, квота на, или процент на грешките и така нататък. Това са важни неща, обаче от друга страна ние трябва да можем да прехвърляме и отговорност. И в момента ние всички знаем много добре колко висок е делът при управлението на европейските средства на а, отговорността на държавите членки, т.е. колко висока е тяхната отговорност а, и за това а, трябва да им помогнем да подобрят ситуацията. Аз съм много доволен от а, ситуацията т.е. от начина по който държавите членки управляват е, средствата на европейския дънакоплатец. Аз, например, е, съм е, доволен от ситуацията в германските федерални провинции, където министър-председателите играят много важна роля в тази насока. Но на други места трябва да се подобрят нещата. В тази връзка ме интересува, когато става дума за оценка на въздействието на плана за действие,

Е, е, и управлението на структурните фондове, е, кои държави членки до сега не са изпратили на комисията данни за предходния период 2000-2006 година. Тук има някаква непълнота в представенето на тези данни и сега ние знаем как да разпределим отговорностите, но преди това трябва да говорим с комисията. И затова въпросът към двамата, ми, към двамата комисари комисари е какво до сега не е представено, какви пропуски има и какво може да се направи за намаляване на процента на грешките в бъдеще, укрепване на отговорността на държавите членки. Както вече споменах, комисията извърши редица стъпки и предприе инициативи в рамките на плана за действие с цел държавите членки да получат повече информация и да знаят по-добре правилата и процедурите. Нещо, което е необходимо за надлежното управление на структурните фондове. Вече споменах, че комисията предоставя информация, и обучение на държавите членки, на служителите на институциите, участващи в управлението на средствата, а също така по непряк начин на крайните получатели чрез различни публикации и чрез изпращане на информация в електронна форма. Една от основните мерки, това отношение е издаване на нови насоки за държавите членки възоснова на годишните обобщения, в които държавите членки съобщават за своите мерки с цел подобряване на ситуацията. И тези годишни обобщения или резюмета потвърждават, че държавите членки са успели да се възползват от тази допълнителна помощ от Европейската комисия. Разбира се, качеството на тези годишни обобщения на държавите членки е различно в зависимост от различните държави членки. Някои са много добри, някои са по-лоши, отколкото останалите. Комисията възнамерява да финализира плана за действие до края на тази година и да се отчете пред парламента през февруари за резултатите от плана за действие. Разбира се, става дума за резултати, свързани с реалните числа, реалните резултати. Повечето от тях ще бъдат на лице през 2010 година, когато разходите ще бъдат проучени от Сметната палата и от комисията. И тези разходи ще бъдат обвързани с новата перспектива и ще се прилагат новите методи за управление и контрол. Благодаря, господин Пипер. Първо, един а, Една забележка към господин Спидла. Имаше е, един момент, в който социалния фонд трябваше да се отдели от кохезионния фонд и нещата ще се подобрят, така се смяташе. Аз мисля, че точно обратното. Когато социалната политика се разглежда като самостоятелна секторна политика на Европейския съюз, това означава, всъщност е, огромна роля на комисията и е, също така контролни механизми, които тя трябва да създаде и които към момента са неизвестни. Аз мисля, че по-голямата част от е, парламента не вижда нещата така, както господин Спидла. Аз сега искам да задам въпрос и към господин Самецки. Ние имаме тези 11%, които се различават по отношение на степента на проявеност в отделните държави и членки. Е, и в е, хода на времето е, имаме и рецидивисти в кавички сред страните. Защо? Защото има страни, които непрекъснато допускат грешки и затова аз апелирам към комисията за въвеждане на двустранни контролни механизми Европа и дадена държава членка. Защото не е възможно всички 27 държави членки възоснова на а, допълнителни а, условия, които са наложени да страдат, защото а, все едни и същи държави членки имат некоректно поведение. Аз искам да попитам дали Европейската комисия мисли да предприеме някакви стъпки в тази насока. Благодаря. <clears throat> За сега не са били предприяти юридически стъпки от комисията, която да доведе до различно третиране на отделни държави членки. В момента обаче водим дебат за бъдещето на кохезионната политика за периода след 2013 година. Обсъждаме по-различна система, при която от една страна може да има диференциран подход към различните държави членки. Един от критериите за диференцираност би могъл да бъде правилният управленски контрол, упражняван в миналото. Наричам, можем да направим нещо като договор за доверие а, с държави членки, чието резултати в миналото са били добри и подходът към тях може да бъде малко по-мек на тях ще им бъде предоставена повече гъвкавост. Това е като награда за добри резултати в миналото. Също така една диференциация в контролните методи е също възможна, тъй като съществуват различни ситуации. Има различни комбинации, големи държави членки с малки отпуснати, с малки отпуснати суми, страни, в които средствата от кохезионната политика не играят сериозна роля. друга страна има малки страни, малки администрации и сериозни притоци от кохезионните фондове, така че има различни комбинации на, параметр, на параметрите големината на администрацията от една страна, количество, сумите на отпуснатите средства. Това са все критерии за управленски контролни системи. Мислим по въпроса, но той ще бъде решен, когато се води е, окончателния дебат по бъдещето на политиката за териториално сближаване през 2011 година. Благодаря. Господин Сонденберг. Имаме един въпрос. Много се радвам от това че комисарият Самецки е убеден, че тези 11%, за които говорим, се дължат на грешки, а не на измама. Въпросът дали става дума за грешка или измама, става дума за намерение. Грешката е нещо, което човек допуска, когато не е информиран. Ако обаче става дума за съзнателно допусната грешка, ми това е вече измама. На каква основа, на какво се основава вашата увереност? че не става дума за измама възоснова на изчисленията, направени от държавите членки ли? Бих искал също така да знам какво мисли Сметната палата. Смятате ли и вие, че няма че има някакъв количествен показател, някаква сума, отвъд която грешката престава да бъде грешка и се превръща в измама. Най-напред искам да кажа, че вярваме в констатациите на Сметната палата, които казват, че не са установени е, измами. Но дори когато погледнем е, видът е, установ... допуснати и установени грешки, можем да потвърдим, че поради конкретния тип грешка, няма преднамерено извършена измама. Например, тогава, когато се допускат грешки в обществените поръчки или недопустими неразрешени разходи. Това е, може лесно да се установи, че е непреднамерена грешка и не става дума за измама. Но мисля, че Сметната палата ще може да обясни защо, ги, защо класифицира тези случаи в графата грешка, а не измама. Господин Обрек. Ще продължа с същата тема. Това, което наистина представлява интерес в процедурата за освобождаване от отговорност, особено за 2008, невероятно е предстоящия анализ, който да покаже какви са промените между периода 2000 2006 и по-късния период. През периода 2000-2006 ние използвахме друга процедура и други инструменти. И след това в Европейския съюз беше решено те да бъдат променени. Например, политиката за регионално развитие да бъде отделена от кохезионната политика. Второ, беше решено да има система от монофондове. И трето, да се въведе от системата N плюс 2 за кохезионния фонд. Може би този въпрос не трябва да получи отговор точно днес, но все пак въпросът е дали промяната на метода е довела до сериозни промени след 2006. Мисля, че ние обсъждахме тези много прочутите 11% и надявам се, че днес няма да има прекалено много емоции, свързани с кохизионната политика и надяваме се, че няма да се опитваме да доказваме, че кохизионната политика поначало дава възможност за грешки и измама. Говоря за политиката, не за грешките. За щастие, нямаме днес подобни усещания. Но въпросът ми е, що се отнася до обществените поръчки? Ако вземем голям процент от тези 11% и ще видим, че те са свързани с обществените поръчки. Задава се въпрос какво става? Какво става с допустимостта дали имаме различни принципи за допустимост на разходите на европейско и на национално ниво. И дали наистина има такива различия в мисленето за това какво е допустимо и какво не като разходи. Обществените поръчки са проблем в целия Европейски съюз и са проблеми за кохезионната политика. Тук има проблем. Обществените поръчки не са проблем на кохезионната политика сама по себе си този проблем съществува. Затова, може би, трябва да мислим не само за парите, но трябва да мислим за това какви са проблемите. Например, проблемите с обществените поръчки и проблемите с допустимостта на направените разходи. Искам да задам въпроса къде са грешките, къде са проблемите с обществените поръчки. Тези проблеми трябва да бъдат предмет на бъдеща анализ и необходимо да бъдат хармонизирани практиките, процедурите в бъдеще, може би, включително и правилата, които се отнасят за допустимостта на разходите от определени инвестиции. И затова тук искам да премина към съдържанието и задам въпроса. Може би точно благодарение на кохезионната политика ще имаме по-добър анализ на обществените поръчки. Благодаря ви. Да, заповядайте, имате думата. Uh, <clears throat> Мисля, че по принцип съм съгласен с бележките направени от е, члена на Европейския парламент. Има редица грешки, които са свързани с националните принципи за допустимост на разходите и те се проявяват и в кохезионната политика. Така че от гледна точка на целта да се намали броя на грешките, трябва да се постулира, че следва да се сближат или да се слеят националните принципи с принципите, които се прилагат спрямо националната, кохизионна политика, извинете, що се отнася до допустимостта на разходите. И разбира се, тук трябва да бъдат взети предвид различни гледни точки. Може би наистина трябва да има различни системи, които да бъдат въведени на мястото на сегашните. От гледна точка чисто на кохезионната политика, аз мисля си, че така трябва да бъде. Благодаря ви, господин председател. искам да поставя един въпрос на комисаря Самецки и то в заради неговата особена позиция. Той отговаря в момента на въпроси за един период, в който не е бил комисар. А, и а, също така говори за мерки, които се вземат, които в следващата комисия ще, бъдат, ще се види какъв има резултат. Въпросите са ми следните. А, ние говорим, че има редица мерки, които са взети, че има подобрение, включително от 2008 година, но не трябва да забравяме, че днес тук обсъждаме доклада за снемане на отговорност за 2008 година. Бихте ли казали, господин комисар, че 2008 година комисията е направила всичко възможно, за да изразходва по най-добрия начин европейските фондове в областта на структурните фондове на вашия портфел? Защото, доколкото знам, за предишни години същия процент е имало грешки – и също са били взимани различни мерки, които в крайна сметка водят до подобен резултат. Вторият ми въпрос е свързан с предстоящите в този парламент слушания на бъдещи комисари. Вие смятате ли, че е, вашия наследник, който се появи в парламента за слушане, би могъл да поеме конкретни ангажименти, които да се измерват с някакво число, е, свързани с е, процента на грешки и на е, проекти, по които е, има неизправности в документите. И последният ми въпрос е към е, представителката на е, Европейската сметна палата. Има ли възможности Европейската сметна палата да влезе по-дълбоко, когато проверява ефикасността на използване на структурните фондове в проверките си? Благодаря. По първия въпрос. Мога да ви уверя, че комисията е направила максималното, за да подобри ситуацията през 2008 година. Онова, което наблюдаваме е инерцията на наблюденията, която е вградена поради факта, че през 2008 година нямаме разход, нямаме наблюдение през 2008 година обекта на нашето наблюдение се основава на периода 2000-2006 година различните системи за управление и контрол. Мога да кажа, че парадоксално стабилността на процента от грешки потвърждава, че положителните резултати ще станат ясни само от гледна точка на новата перспектива. По втория въпрос, дали моят наследник ще може да поеме измерими ангажименти е негова, той е човека, който ще трябва да е, е, реши. Но би било рисковано е, да се поемат такива измерими ангажименти, тъй като все още не сме виждали практически резултати. Бих казал, че през 2010 година ще можем да кажем, че тъй като делът на разходите от новата перспектива ще бъдат, мисля, че, че почти 100%, когато бъде постигнат първият резултат, новият комисар и службите ще могат да обсъдят до каква степен това може да се подобри, като се настрои финно системата, но докато нямаме първите данни за цялостната промяна в системата, би било рисковано за него, така че ние ще трябва да изчакаме една или повече години. Накрая ще дам думата на представителя на Сметната палата, господин Гарига Поледо. Благодаря, господин председател. Няко, един от комисарите спомена е, в своето изложение, че един журналист е, е взел погрешни данни и по погрешен начин е представил средствата, които се ползват от структурните фондове. Може би това показва, че комисията трябва да доставя по-ясни, по-еднозначни данни, най-вече, що се отнася до финансовите корекции и спирането на плащанията. Тук отново трябва да бъдат показвани съвсем ясно нетните загуби. Ние не можем да говорим детайлно за структурните фондове и за кохезионния фонд, обаче когато една държава членка трябва да извърши корекции, тя има а, шанса да използва средствата по нов начин в други програми на общността. Това е важно да се подчертае. И сега как стоят нещата с нетните загуби на средства от структурните фондове и от а, кохезионния фонд? Това трябва да бъде ясно представено от комисията и е, то е много важно, защото Испания беше спомената многократно. 70 е, е, милиона евро е, нетни загуби при кохезионните, кохезионни и структурните фондове, това все пак не бяха толкова много милиони, които е, бяха загубени поради грешки или измами. Е, процентно това е една по-скоро незначителна част. Смятам, че а, е, е, Комисията по регионална политика трябва да се занимае с това колко е важно въздействието на една такава сума от 60 е, милиона евро върху регионалната политика и е, до каква степен това влияе върху е, способността на една държава членка да може да използва, да освоява средствата от структурните фондове. При Испания средствата бяха в много по-голям размер, отколкото в други държави членки. Сега, за е, развитието през следващите периоди, т.е. след периода 2000-2006 година. Имаше по-строг контрол от страна на комисията, обаче нетната загуба която би се получила, ако а, се вземат предвид корекциите и спрените плащания, всъщност е а, значително по-малка и за това моля комисарите а, след февруари да представят на своите а, приемници а, в данните в съвсем ясна форма, по-добре е, разпределени, по-добре обяснени, така че е, да не се получават такива грешки от страна на отделни журналисти или на отделни медии, когато е, бързат, представяйки подобни данни. Мога да декларирам, че във бъдеще ще предоставяме повече информация за изпълнението на финансовите корекции, е, разпределението по държави членки, фондове и относително тегло спрямо отпусканите средства за тези страни, за да се отчете корекцията за държавата членка. Сега имам едно наблюдение, един въпрос. Господин комисар, вие казахте, че ние трябва да преодолеем недоразумението и смесването на грешката, измамата. Това е напълно правилно. Ние трябва да видим къде има грешка и къде има престъпно намерение. Трябва да направим така, е, щото финансирането да отиде за онези цели, за които е предназначено. Що се отнася до измамите, очевидно толерантността ни е нулева. Не съм убеден, че не е имало никакви случаи на измама през 2008 година ако те не са били установени, ми, на мен ми се струва, че контролните органи трябва да отидат и да проверят. Говоря за ОЛАФ. По, тогава, когато става дума за обществени поръчки, трябва малко по-внимателно. Сега, вие споменахте за Пулия и Калабрия. Аз не съм убеден, че става дума за нередности, а не за измама. Не съм толкова убеден, колкото сте вие. Толкова много съдебни разследвания са осъществявани и от съдилищата, и от съдебната полиция. Е, и трябва да се положат повече усилия е, има показатели, които говорят а, просто за грешки, но има и такива, които а, говорят и за измама. Бих казал, че в този парламент а, може би би трябвало да помислим за някакви санкции, особено спрямо страни, при които има редицив. Онова, което научихме през 2006 година, говори, че е, има страни, които системно са нарушавали някои от процедурите за възлагане на договори по обществени поръчки. Как е, стоят нещата с политическите санкции, освен съдебните? Не ми се струва редно една група страни винаги да спазват правилата, а друга група, те са известни, винаги са едни и същи, те нанасят сериозни щети на всички, защото гражданите на страните, които получават средства, страни, в които са винаги в черния списък, ми репутацията им страда. Така че аз бих искал да помоля да предадете тази моя загриженост на следващите комисари. Мисля, че през 2013 година да не се налага пак да говорим, че има някои региони, някои страни, които винаги е, отбелязват нарушения. Благодаря ви за идеята да предам това послание на своя наследник. Аз разбира се ще го направя. Би трябвало обаче да кажа, че за момента Европейската комисия не е установила никакви основания за да квалифицира някои от грешките за през 2008 година като измама. Доколкото знам, всички подозрителни случаи се докладват на специализираните служби на Европейския съюз, т.е. ОЛАФ. И задачата на ОЛАФ е да проверява степента, до която подозренията са основателни. От предишният опит е ясно, че само 0,11% от всички разходи от годишния бюджет за кохезионната политика е бил е, докладван като подозрение за измама. Той е сам подозрение, няма доказателство за извършена измама. Така че става дума за 100 пъти по-малко от показателя за е, грешка. Що се отнася до въпроса за правните санкции, Европейският съюз не може да приема правни санкции срещу държави членки, чието резултати са последователно слаби. Да, бихме могли да си представим санкции, но те могат да бъдат въведени в новите финансови регламенти или в финансовата рамка за след 2013 година. Споделям вашето притеснение, господин председател, за необходимостта от оказване на натиск срещу тези държави членки, чието резултати са слаби. И един от е, една от препоръките ми за в бъдеще да се организира дебат на високо ниво, който да се провежда редовно, може би в съвета по общи въпроси и по време на тези заседания да се обсъждат резултатите и редовността на разходите, най-малкото за да се окаже е, натиск върху държавите членки. Доколкото знам, е, тази практика все още не съществува. Благодаря ви. Благодаря и на вас. Господин комисар Спидо, заповядайте. Бих искал съвсем накратко да допълня, че Европейската комисия, нейните служби не проявяват никаква толерантност към измамата. Това означава, че във всички случаи, в които можем да подозираме, че грешката може да бъде признак на измама, ние веднага съобщаваме това на Олаф. Моят колега вече каза колко пари това означава. Обаче стои и въпросът как да се подобри сътрудничеството между ОЛАФ и Европейската комисия в случаите, когато има подозрение за измама. Трябва да кажа, че имаме нулева толерантност към измамата. Защото всяка една измама застрашава самото съществуване на кохезионната и структурна политика. Съвсем накратко, господин Андреас, и след това ще дам думата на представителя на Сметната палата и господин Сондегард също помоли за въпроси и господин Либерацки за заключение. Благодаря, господин председател. Бих искала да кажа, че комисията и Сметната палата не могат да определят дали имаме грешка или измама пред нас, защото всеки говори за престъпно намерение, а такова може да бъде установено само в резултат от наказателно правна процедура, която се започна от полицията. Така че за мен не е възможно нашите институции, т.е. Европейската комисия Сметната палата, установят, че има измам. Но когато Сметната палата задава въпроса за средства – в които има неправомерно изразходвани средства, винаги обръщаме внимание на това, че става дума за парите на дънокоплатеца. Също искам да подчертая, че когато сметната палата види, че периода на изпълнение на дадена програма вече наближава към края си, има риск от повече грешки. Мисля си, че това е свързано с начина по който планираме бюджета. И Трето, в отговор на това, което каза господин комисар Самецки, дали ние трябва да предложим промени в финансовия регламент, така че да може да се замразяват плащанията, когато смятаме, че има неправомерно разходване на средствата от фондовете. Благодаря ви. Прего, бревементе, перфавор. Да, съвсем накратко ще ви помоля. Заповядайте, имате думата.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 Що се отнася до измамата, системата, която не дава добри резултати, е податлива на измама. Малки грешки, които дори не са измерими, могат да доведат до, до измама, да вземем обществени поръчки. Възможна е ситуация, в която за един проект няма търгове, за друг е, няма документи или просто не е било направено обявление. Ако тези грешки не бъдат коригирани незабавно, е възможно да се стигне до измама. Възможно е да се натрупат грешки и вече да не можем да преценим дали е имало обществена поръчка или не. Не знаем дали това е а, небрежност или измама. Най-сетне имаше въпрос дали можем да навлезем по-дълбоко, когато анализираме нередността. Сега се прави анализ на разходите. Бих искал да напомня на вашата комисия, че моделът за уверенията струва скъпо и анализът на една извадка се равнява на три доклада. Мисля, че това е дискусия, която ще трябва да водим в бъдеще. Две минути за господин Либерацки. Благодаря, господин председател. Уважаеми уважаеми господа комисари, в днешната дискусия ние видяхме, че все още е, не сме изцяло наясно с тези неща. Сега дебатът беше дали става дума за нарадност или за измама. Ние не трябва да парализираме бенефициентите на тези средства, като говорим за това, че е, е била на лице измама. Една голяма част от е, разходите на Сметната палата или по-скоро е, е, разходи, за които Сметната палата пише, че са извършени до 1999 година. В края на 2000 година комисар Самецки каза, че е, ние не сме имали финансовата перспектива 2007-2013. Тя не е била достигната. И сега вече сме през е, декември 2009 година. Аз не съм е, сигурен дали комисията в случая е, не е малко малко безпомощна по отношение на държавите членки. Тези 3,7 милиарда евро, за които вие говорихте, господин комисар, моля запишете точно в един документ кои държави колко са е, економисали. И сега към комисара Самецки и към Сметната палата. Господин Самецки каза, че няма точна информация за това как са били калкулирани наредностите от Сметната палата. Обаче, едновременно с това се посочва, че ще възникнат такива грешки през 2007-2013 година. Защо? защо това е оправдано. Аз не искам тук да се задълбочава много, но искам да се спра все пак на една точка. Финансовите корекции. Държавите членки често приемат финансовите корекции като наказание, което им е наложено. И за това тези корекции като че ли вече много рядко се прилагат спрямо държавите членки. Благодаря. Благодаря и ви и аз. Тази дискусия може да продължи с часове, но за съжаление сега трябва да я приключим. Ще възобновим дискусията отново при друг повод. Благодаря на двамата комисари за изказването в дискусията. Аз съм сигурен, че в бъдеще ще очакваме изменения, ще очакваме нови нови неща. И сега стигаме до следващата точка от дневния ред. Е, Европейска инвестиционна банка. Давам е, думата веднага на нейния представител. Благодаря, господин председател, за поканата. Всъщност, въпреки, че договор не предвижда нищо, смятам, че е нормално председателят на Европейска институция да бъде повикан да отговаря на въпроси от представителите на гражданите. През октомври изпратих писмо, което показва резултатите от препоръките на различните комисии. Можете да видите, че за почти всички препоръки са били предприяти мерки тогава, когато те зависят от банката. Има обаче и други препоръки, които не влизат в областта на компетенции на банката. Един пример. В своя доклад за 2006 година господин Оди поставя акцент върху необходимостта Европейската инвестиционна банка да бъде подложена на банков надзор и аз посочих банката, посочих, че банката е готова да бъде подложена на такъв надзор, но това не зависи от нас. Ние, очевидно е да бъдем, е, надзор върху нас да осъществява Европейска Централна банка е, но няма за тази цел трябва съвета да постигне единодушие, каквото в момента не е постигнато продължават да се търсят решения. Искам да ви кажа, че ще имате възможност да се върнете на този въпрос, защото в съвета ЕКОФИН ние обсъдихме едно предложение във връзка с банковия надзор, предложение, което променя сегашният орган в банков орган, текстът, който беше прият от съвета, не казва нищо за Европейската инвестиционна банка, но за вас това е повод да се върнете на въпроса и да предложите идеята да има надзор върху Европейската инвестиционна банка. Тоест искам да потвърдя нашата готовност за такъв един надзор. Междувременно Лисабонския договор влезе в сила. Той предвижда засилване на дейността на комитета за проверка. Той се отчита пряко на управителите на банката. Можем да увеличим броя от 3 на 6 и можем също така да предложим наблюдатели, когато казвам ние имам предвид управителния съвет – той може да преразгледа състава на, на съвета за проверка. Ние искаме да се направи така, че в тази група да има достатъчен брой лица, които има опит в банковия надзор. Лисабонският договор им не казва нищо, казва, разширява е, компетенциите на тази, този съвет за проверка. Е, той ще прави сравнение с е, ще прави съпоставка с дейността на най-добрия опит. Може би едно междинно решение би било полезно. Също така за Базел ние не сме длъжни, но доброволно решихме да приложим най-напредналата формула на Базел 2. За тази цел трябва да разполагаме със съвет и надзор, т.е. за момента люксембургският орган ни оказва помощ. Бих добавил, че от тази година Европейският инвестиционна банка е насрещен партньор на Европейската централна банка в паричната политика. За нас това означаваше поредица от изисквания за предоставяне на информация на Европейската Централна банка, доклади за това доколко управляваме риска, ликвидния риск. Експертите бяха удивени от модерността на нашите системи. Е, ще ви дам един пример за мерките, които смятаме да приемем в отговор на препоръките на парламента. Много от тях не зависят от нас. Що се отнася до останалото, ясно е, че тази година основният проблем на банката беше да отговори на искането на държавите членки да участва, да допринесе в борбата срещу финансовата и економическата криза. По искане на нашите акционери ние увеличихме броя на кредитите, ние сме отпуснали 46 милиарда тази година. 75 милиарда, 68 в Европейския съюз, както виждате, чувствително увеличение на отпуснатите кредити. Както поиска нашите акционери, това е в три области. Подкрепа за малките и средни предприятия по една нова формула за малките и средни предприятия. Банката получава финансиране от Европейската инвестиционна банка, но използва тези средства за да подобри достъпа до кредитиране на малките и средни предприятия. Предвидели сме нови договори, които които поставят по-строги изисквания за прозрачност и е, осигуряване на е, ползи, на по-чувствителна полза за малките и средни предприятия. Второ, финансиране на проекти в които спомагат за борба срещу климатичните промени. Банката ще финансира 15 милиарда за проекти, които и пряко спомагат за намаляване на емисиите. Ще ви дам набързо няколко цифри, тъй като видях едно комюнике, което не е много точно. Финансирахме през 2008 година 2,2 милиарда евро за проекти в възобновяемите енергии което е повече от половината от цялото ни финансиране за производство на електроенергия. В, в пак в областта на борбата срещу климатичните промени. Предвидели сме нов, нов инструмент за чисто развитие в Европа. Идеята е за по-чисти горива, така че да се намалят емисиите и така, че да се произвеждат автомобили, които ще спазват новите норми за емисии. Накрая, третата област, която беше определена от акционерите, е, едно по-специфич, една по-специфична дейност. Е, ускорихме е, предоставянето на средства за страните най-силно засегнати от кризата. Тази година бяхме по-активни в, при Балтийските страни, Румъния, Унгария. Това са страните, които бяха най-силно засегнати. Друг, актуално, друго актуално събитие проистича от Лисабонския договор. Там има един протокол, който модифицира статута на Европейската инвестиционна банка, предвижда се 6 промени Първата ни дава възможност да поемаме повече риск, като се има предвид това, че е нормално банката да поема по- повече риск. Ние за да поемем по-висок риск, ни трябва специална разпоредба. В, по новия договор поемането на риск се смята за нормална част от мисията на банката. Разбира се, това трябва да стане по регламентиран начин. Ние няма да приемаме необмислени рискове, но ни се а, до, позволява засилена а, гъвкавост, особено в проекти свързани с научно-развойната дейност. Втората промяна от тук нататък техническата помощ, която разработихме, по един ограничен начин в, ще, ще стане обичайна част от дейността на банката според правилата, които ще бъдат приети от управителния съвет. Третата промяна. Без да е необходимо да се приема договор, ние можем да създадем филиали. Четвърто, можем когато е необходимо да участваме пряко в е, дейността на предприятия. В момента това се прави косвено. Е, вече има възможност за участие. Веднага искам да кажа, че Нямаме намерение да развиваме такава дейност, но при всички случаи възможността може да се окаже полезна в някои изключителни случаи, в които Европейския съюз прецени, че е полезно банката да участва. Петата промяна е свързана с клиринговото съотношение, т.е. взаимоотношението между собствените средства и всичките ни разходи. Новата дефиниция, която намираме в статута, в устава благодарение на Лисабонския договор, допуска една по-широка дефиниция на собствените средства. Това ни предоставя допълнителна възможност за маневриране и най-сетне Лисабонския договор засилва ролята на комитета за проверка, като увеличава броя на членовете и като го натоварва да, да, прави, да прави анализ на най-добрите практики. Това са това бяха някои актуални събития през 2010 година предстои дискусията за ревизията на, външния, на мандата за външни дейности. Като знаете, банката работи в Европейския съюз и 90% от дейностите ни са в Европейския съюз. За дейности извън Европейския съюз ние се нуждаем от мандат, който да ни бъде предоставен или от договор, или от решение на съвета, което определя максималната сума на кредитите, които можем да отпускаме в определен регион, за какъв тип проекти, при какви условия и така нататък. Сега е, нямаме яснота. Различните мандати, които са ни дадени, е, са свързани с различни условия. Можем да осъществяваме определен дейности в е, един регион, но не в други. В някои случаи мандатът се оказва мандат за развитие, в други случаи е, не е такъв. Това зависи от интересите на Европейския съюз в определен регион. Ние смятаме, че този, тази ревизия в мандата за външни дейности ще изясни нещата и парламентът ще играе много важна роля, защото след решение на съда решението за мандата за външна дейност не може да бъде взето само от съвета Необходима е процедура съвместно взимане на решение, в която участва и проекта. И накрая в заключение, господин председател, няколко думи за волята за прозрачност и борбата срещу всички форми на измама и корупция. Мога да ви кажа, че приехме политика за нулева толерантност по отношение на измамите и корупцията. Тогава, когато един служител е установил, че в някои от нашите дейности има вероятност от измама или корупция, е, трябва веднага да сигнализира за е, в някои случаи, за съжаление, това се получава приехме нови правила, за да защитим онези, които подават сигналите, за да могат всички съвсем спокойно да, да разкриват измами. Така че авторите на сигнали са защитени. Ние в такива случаи приемаме процедура в тясно съдействие с ОЛАФ. Искам да кажа, че имаме много добро взаимодействие с тях. Що се отнася за офшорните центрове, както знаете, на тях беше обърнато особено внимание по време на заседанието на Г20. Ние имаме политика към тях, но я преразгледахме, за да я приведем в съответствие с насоките на Г20. Това означава, че не само запазваме забраната, която съществуваше за финансиране на лица, имащи връзки с юрисдикция, фигурираща в черния списък, това се запазва, но ако става дума за инвестиционен проект, който физически се намира в тези страни, ние правим проверка, за да видим дали конкретната инвестиция не означава някаква форма на данъчна измама или друга незаконна практика. В момента решихме да предприемем една допълнителна стъпка и когато един предприемач е не в черния, в сивия списък, това е юрисдикция под наблюдение, ние изискваме преди подписването на договора той да се премести в юрисдикция, която не е в този списък. Това е нова разпоредба и ние сме единствената международна финансова институция, която из... има такова изискване. Включили сме във всичките си нови договори една разпоредба, която предвижда, ако страната, в която се е седалището на предприемача, попада в сивия списък, той е длъжен да промени седалището си или да възстанови кредита. Мисля, че ние по този начин водим много добра битка срещу офшорните центрове. И тези от вас, които се интересуват от нашия вебсайт могат да видят там, че той е обогатен с много нова информация и ние, например, сме публикували нашия бизнес план за следващите три години. Е, също така даваме указания по какъв начин може да се получи финансиране от нас. Вид също така може да видите на нашия вебсайт каква е нашата политика и какви са нашите механизми за финансиране по различни сектори, например енергетика, транспортите и нататък. Също така ще видите нашата декларация за социалните и екологични стандарти, така че наистина всеки може да провери какво правим и да провери дали това, което ние заявяваме, отговаря на това, което правим. Така е че по този начин всички заинтересовани страни получават информация, неправителствените организации много често посещават нашия веб-сайт и ние получаваме много често от неправителствените организации доста критични писма. И също така ние публикуваме такива отзиви на нашия Благодаря Благодарение на това се води дебат, който води в крайна сметка до подобрени в бъдеще. Регламента 1367, което се отнася до обществен достъп до документи, свързани с околната среда. Това е регламент прият в съответствие с Охуската конвенция. В момента водим публични консултации е, втори кръг на публични консултации се провежда в момента и много скоро ще финализираме преразглеждането, преработването на нашата политика за прозрачност и обществен достъп до нашите документи. Благодаря ви. С удоволствие ще отговоря на всички въпроси. Председателят, благодаря ви за това съобщение. Давам дума на докладчика. <clears throat> Eh, благодаря, господин председател. Господин Малштад, първо бих искал да ви благодаря. Eh, бих искал да ви благодаря за висококачествения документ, който предоставихте предварително на всичките членове на нашата комисия. И също така много ви благодаря, че лично дойдохте тук в нашата комисия. Благодаря ви също за много интересното изказване, с което информирахте парламента за вашата дейност. И още по-важно с него ви информирахте да накоплаците в Европейския съюз. Съвсем накратко ще се спра върху три основни аспекта и след това колегите ми ще имат възможност да се изкажат и съм сигурен, че това ще бъде от полза за моят доклад. Мисля, че наистина трябва да обърнем особено внимание на три въпроса. Когато се запознаваме и проверяваме годишния отчет на ЕИБ за 2008 година, ние трябва да преценим напредъка, постигнат през 2008 година от банката. Също така трябва да видим по какъв начин финансовата криза повлия върху дейността на банката през 2008 година, не вече, що се отнася до финансовите операции. Също така трябва да видим дали предложенията направени пред, през предходната година са били отразени от банката в нейната дейност през 2008 година. Става дума за предложения, направени през 2007 година и дали те са били отразени в доклада на банката, в дейността на банката през 2008. Бих искал да посоча, че дейността на Европейската инвестиционна банка през 2008 година е била успешна – и проектите са били също толкова успешни, както и през предишните години. Обеден съм, че становището на парламента също така ще бъде положително. Като четем това, че времето ни е много малко, Бих искал да не се спирам върху статистическите данни, които се съдържат в доклада. Освен това, в водното слово на господин Майштад чухме много информация. Има ясно осъзнаване, на това, което банката извърши през 2008 година и тук нашата оценка е много положителна. Може би твърдо често прибягваме до лозунги, например, често говорим за това, че Европейския съюз трябва да стане по-близо до гражданите, особено във времена, когато гражданите страдат от финансовата криза Гражданите наистина трябва да осъзнавате, че европейските институции могат да подобрят всекидневния им живот. Много често говорим за това, че е, е европейските институции реагират твърде бавно и това особено вежи и за банките, които са твърде бавни когато трябва да предоставят кредити, обаче често са много експедитивни, когато трябва да съберат средствата и таксите. През 2008 година общественото мнение наистина беше срещу тези бавни действия. Но това не въжи за Европейската инвестиционна банка, която реагира много бързо при реагирането на економическата и финансова криза. Ние прочетохме това и в доклада на банката, и чухме това в доклада на господин Мейштад. Банката ускори предоставянето на кредити, а също така привлече допълнителни средства – за да може да има по-активна роля при економическото възстановяване на Европейския съюз. И последно по място, но не и значение. Разбира се, не можем да кажем, че има перфектна институция. И разбира се, за това ние знаем, че Европейската инвестиционна банка също не е перфектна институция. Но смятам, че са били предприяти много важни мерки с цел да се повиши прозрачността на дейността на банката и да се засилят мерките по контрол. Независимо от всичко това, не можем да сме изцяло доволни. Заместник председателя на нашата комисия формулира някои препоръки, през предходния период и аз мисля, че те са много важни за дейността на ЕИБ. Ще изтъкна само две от най-важните препоръки. В предстоящия ни период смятам, че ще е много важно да се даде ясна дефиниция на това, какво е поверителна информация с оглед на спецификата на дейността на банката. Тоест, трябва ясно да се очертае кръга от информацията, която не е предмет на обществен достъп. Е, Наистина трябва да се очертае кръга на информацията, която не може да бъде предмет на публичен обществен достъп. Ние видяхме, че има стъпки посока повишаване на прозрачността. Но не трябва да забравяме и за жалбите, които са били подадени срещу банката. Ние трябва да разгледаме тези жалби. И това ще помогне дейността на банката да стане още по-прозрачна. И накрая бих искал да благодаря на господин Майщад за доклада. Обеден съм, че днешния дебат ще бъде много полезен. убеден съм също така, че и сътрудничеството ми с колегите ще бъде много полезно и ще допринесе за повишаване на ефективността на Европейската инвестиционна банка. Благодаря ви. Сега сметната палата, господин Лудборс. Благодаря, господин председател. Почит... Уважаеми депутати, искам съвсем накратко да се спра на няколко въпроса. По въпросите, повдигнати от господин Мейстат за банковия надзор, както знаете, Сметната палата няма мандат – Аз самият бих приветствал възможността да се обмисли възможността да се разширят дейностите и банкови надзор да обхване Европейската инвестиционна банка. Не съм убеден, че разширяването на комитета за, за комитет от 3 на 6 е най-удачният отговор по разгледаните въпроси. Във втората част на своето изложение господин Мейстат спомена предстоящия дебат за мандата за външни дейности на банката. Искам да привлека вниманието на членовете на комисията към това, че Сметната палата в началото на тази година публикува доклад за различните банкови мерки, обхващащи, между другото, Меда 1 и Меда 2. Ние предвиждаме да следим какво е, какъв е резултатът и какви са тенденциите. В, през 2006 година Сметната палата, когато разгледа изпълнението на програмата МЕДА от гледна точка на нередностите, в глава 11 се спря на някои практически аспекти на политиката спрямо офшорните центрове този смисъл привесвам казаното от господин Мейстат за преразглеждането на политиката спрямо тези центрове. И най-сетне утре в програмата е предвидено освобождаването от отговорност по фонда за развитие. Сметната палата посочи в годишния си доклад, че инвестиционният механизъм от Котону не е предмет на декларацията уверение. Искам да привлека вниманието на комисията върху това, че може би ще можем да се върнем към този въпрос, когато бъде е, когато започне преразглеждането за следващия период. Благодаря ви. Господин Перма. Благодаря, господин председател. Ще говоря на френски. Господин председателят се изрази, както винаги, на много ясен и чудесен френски язик. Имам само един въпрос като член на Комисията по развитие и заместник на Комисията по бюджетен контрол. Аз съм докладчик и по един доклад по собствена инициатива. За мен Европейската инвестиционна банка е много добра възможност за развитието и тук са двата ми въпроса. Вие говорихте за, данъч, за данъчния рай. Не можем да не се радваме, че сте приели една временна политика спрямо предприемачите, чието седалище е в тези финансови центрове. Бих искал да знам обаче, тъй като вие говорихте за предприемачи, чието седалище не би трябвало да бъде в финансов рай. Да, но средствата, които отпускате като кредити за проекти, след като бъдат реализирани един път проектите, не би трябвало да изтичат към данъчния рай. Би трябвало онези, които получават проекта, да останат в тези страни, защото в противен случай бенефициента на един проект няма да са гражданите, а финансистите и собствениците. И това не е целта, защото е, целта, е, дефинирана в Лисабонския договор, е, че нашите политики са в съзвучие с политиката за развитие. И аз бих искал да знам какви мерки е, възнамерявате да предприемете, така че средствата да не изтичат към страни, които са финансов рай. Това би трябвало да се избегне, ако действително държим на развитието. А, благодаря ви. Благодаря. Най... Сега дам думата на Йорго Каци Маркакис. Господин председател, искам да се присъединя към казаното от преждеговорившия. Това а, беше много точно изнесено на френски язик, имайки предвид описанието на дейността на банката. Обаче ние трябва много ясно да знаем, че ще трябва да осъществяваме обмен на информация с ЕКОН. Освен това, Лисабонският договор ни отрежда и нова роля. Първо искам да благодаря и изрично да изкажа похвала за ролята на ЕИБ е в е, финансовата криза. Вие винаги е, сте действали много внимателно, за това не бяхте толкова засегнати от финансовата криза и по тази причина успяхте да окажете съдействие. И е, аз като европеец е, мога да бъда горд с е, моята банка, защото вие сте нашата Европейската банка. Сега, що се отнася до актуалния а, recovery план, който а, беше прият а, и а, се изпълняват проектите по него, аз лично отговарях за два-три такива проекти. А, е, говорих с членове на вашата банка. Те бяха не само коректни в поведението си, но и много бързо осъществиха тези планове. Исках само да ви кажа, че за нас е важно а, да а, знаем, че а, можем да разчитаме на а, а, плана за евко економическо възстановяване и че това, което е прието там, наистина ще се претвори на практика. Аз е, мога да говоря за миналото е, не само за банката, но и за Европейския инвестиционен фонд. С е, този фонд трябваше винаги да работя, когато ставаше дума за програми за иновации. Наистина всичко беше много добре, много прозрачно, така както представяте нещата в вашият доклад доклад е, и е, всъщност е, вие сте много прозрачни във вашите действия, също и по отношение на контактите ви с неправителствени организации. Аз имам няколко въпроса във връзка с бъдещата ви роля по отношение на вашите действия в областта на външната политика. Искам да знам до каква степен вие искате да избегнете двойната работа, това, което сега предвижда Лондонската банка за възстановяване и развитие, какво е актуалното състояние на нещата и как ние можем да избегнем това двойно действие. След това се интересувам как ще измени вашите задачи съществуването на поста на госпожа Аштън. Какво очаквате да се промени в вашите дейности в областта на външната политика? И след това е, желая да чуя от вас какво всъщност е европейският е, интерес. Аз е, чувам че в проекти от световен мащаб вие участвате като Европейска финансова институция и в крайна сметка това са проекти за суровини, където накрая ние като европейците трябва да е, спечелим, защото получаваме и печелим, защото е, получаваме суровините. Но аз не виждам някаква пряка връзка. От друга страна участието ни там е доста е, силно изразено. Така че искам да ви попитам къде там откривате европейски интерес. Благодаря. Колеги, chiedo scusa, siccome Але. Уважаеми колеги, тъй като трябва да прекратим работа в 6.35, смятам, че трябва да дам думата на председателя на Европейската инвестиционна банка за заключително слово. И искам да ви кажа, че имам четири заявки за въпроси, но ще дам думата, само ако ми обещаете, че въпросите ви няма да траят повече от 60 секунди. Заповядайте. Благодаря, господин председател. Чухме много добри думи за Европейската инвестиционна банка. Самият аз съм имал възможност да работя с банката, когато бях министър на финансите в моята страна. Ситуацията обаче се е променила. И, за съжаление, трябва да говорим за някои държави и членки, които са в много тежка ситуация. Вие споменахте и балтийските държави в този контекст. Исках да говоря за такива проекти, като енергийните проекти, проекти свързани с модернизиране на жилищния фонд. Обаче Казва се, че някои от проектите, които се предоставят за финансиране, се сблъскват с бюрокрация. Тук в комисията обсъждахме, че трябва да упростим много сложните разпоредби и правила. И искам да привлека вашето внимание към факта, че това трябва да бъде направено в бъдеще. Благодаря ви. Заповядайте. Искам да благодаря. Искам да благодаря на председателя Мейста. Бихте ли ни казали няколко думи за променливостта във вашите резултати? През 2006 година говорите за 3 милиарда, след това след няколко операции 800, след това консолидирания резултат е 800 милиона във връзка с промяната във валутните курсове. Не за да обоснова необходимостта от регулиране от правилник за предпазливостта. Вие бихте ли ни казали какво мислите по една идея, която е следната? По Лисабонския договор Европейския съюз има, става юридическо лице. Смятате ли, че Европейския съюз може да стане акционер в ЕИБ заедно с държавите членки? Много се радвам, че вие говори. Последното, което искам да кажа, че в доклада за 2006 година аз попитах дали комисията би ви дала възможност да финансирате нашите дейности. На нас ни липсват инвестиционни инструменти, за разлика от това, което имаме в бюджета. Защото вие искате да запазите своята оценка 3А. Смятате ли, че такова едно проучване би било полезно? Смятам, че Европейския съюз не инвестира достатъчно. Благодаря. Госпожа Аяла. Благодаря, господин председател. Ще бъда много кратка. Бих искал да ви благодаря, господин Майштат, за информацията и да ви поздравя с това как се справите в условията на криза. Бих искал да задам въпрос за фонда Маргарита, който е свързан с борбата срещу промяната в климата. Дали този фонд може да бъде разширен и дали могат други банки да участват в него? Благодаря и последния оратор. Благодаря, господин председател. Ще бъда много кратък. Този след обед обсъждахме кохизионната политика и доклада на Сметната палата. Смятам, че бъдеще кохизионната политика е под заплаха и може да се окаже, че няма да им финансиране за много региони. За това много региони се обръщат към нови механизми, като Джереми и Джесика, например. Дали колегите от Европейски инвести... Европейската инвестиционна банка могат да кажат нещо повече за тези фондове, доколко те са популярни и как могат да се използват в бъдеще? Благодаря. Мисля, че имаше много въпроси. Сега давам думата отново на вас, господин Майштад. Разбира се, ако искате да ни дадете повече подробности, ще се радваме да получим тези подробности в писмен вид. Благодаря. Благодаря, господин председател. Ще последвам вашия съвет, тъй като въпроси са много и изискват по-задълбочен отговор. Сега ще бъда, ще отговоря в телеграфен стил. По резултатите Вашия докладчик каза, че кризата не ни засегна. Това се дължи на много предпазливата политика за пласиране, независимо от е, отправените искания към нас ние отказахме, което ни спести много трудности и ни даде възможност да запазим резултатите. сега въпросът е на господин Оди колебливостта, която становихте в нашите консолидирани отчети. Това потвърждава факта, потвърждава това, което казват специалистите е, финансовите пи правила насърчават колебливостта. Ако ЕНЕТ. И освен това, що се отнася до законодателството, е е, Финансовата стабилност, например, се доказва с факта, че ние имаме леко увеличаване всяка година на нашите печалби. Миналата година показателя беше 1,6 милиарда, тази година очакваме 1,7. Ето това е пример за финансова стабилност. В повечето наши дейности използваме средства, които сме привлекли от финансовите пазари в цял свят. Но една малка част от Нашите операции се финансират със средства от европейския бюджет. Това е абсолютно нормално. И разбира се, сметната палата контролира това. И това е част от споразумението между европейските институции, Европейската инвестиционна банка и Европейската сметна палата. Например, Сметната палата ни беше посочила някои пропуски, които бяха процедурни, но така или иначе те не бяха правомерни и Сметната палата ни посочи тези пропуски, благодарение на което ние подобрихме ситуацията. Господин Берман постави един деликатен въпрос за това как да спрем изтичането към страните, които са финансов рай. Това е въпрос, по който размишляваме, защото всъщност аз не съм убеден, че политиката е убедена е, и много, са, много препоръки бяха отправени от Г20. Ние а, е, размишляваме. Господин Каци Маркакис зададе един е, много важен въпрос и е, той е свързан с е, новия външен мандат. Как да дефинираме общият европейски интерес? Бих казал пределно ясно, че Е и Б е готова да подсили сътрудничеството с комисията, за да се осигури повече видимост на европейските дейности, както и да се увеличи ефективността. В много случаи съчетанието между европейските средства и кредитите на ЕИБ дава добри резултати. Ето защо има области, в които може да се засилва сътрудничеството с Европейския съюз, да се разширяват областите. И един от начините за засилване на това сътрудничество е да се даде възможност на Европейския съюз да стане акционер или на ЕИБ, или на филиал на ЕИБ, насочен към външните дейности на ЕИБ. По инвестициите, по, към които проявява интерес господин Оди и госпожа Аяла – Утре ние ще приключим новите фондове, новите фондове, които можем да наречем общо европейски, чиято цел е да се осигури капитал за големи инфраструктурни проекти в областта на транспорта и енергетиката. 6 Петимата основатели на този фонд, освен ЕБ, СДП в Италия, в германски субект, испански и полски, но ние оставаме отворени за други инвеститори. Утре ще започнем работа. Ние ще ще осигурим за някои проекти, които не могат да бъдат финансирани само с кредити, ще, то ще можем да, да се осигури за тях капитал. Господин Орган, е, да ви дам информация съвсем накратко, но ще ви изпратя по-подробна информация за Джесика и Джереми нови инструменти на сътрудничество с комисията. Идеята на Джереми е да преобразува структурните фондове в възобновяеми финансови инструменти е, за предназначени за малките и средни предприятия. Ще ви дам примери за споразумения, сключени по Джереми. Джесика се основава на същата идея – трансформиране на структурните фондове в участие в фондове за развитие на градовете. Вече сключихме някои споразумения, предвиждат се и други. Ще ви изпратя всички а, подробности за тези инициативи. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин председател. Много бяха полезни. Много беше полезно вашите изказвания. Очакваме писмени отговори, е, за да е, за да получим повече информация за някои важни, по-деликатни въпроси. И сега искам да поканя всички на коктейл. Довиждане!